Bene, allora iniziamo subito. Започваме, колеги. Da partendo. Госпожа Меркис ще започне като докладчик по становище на темата радиоактивни вещества във водата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за търпението. Основните неща, които мога да кажа по предложението за радиоактивните вещества е, е моето съжаление е, че целта на Европейската комисия е, е да внесе тези правила в договорите, докато е, всъщност е, ние знаем, че това вече че това вече не е от компетенциите на проверките на Европейския парламент. Ние имаме ограничен рол, е, роля върху европейската процедура и всъщност това е най-важното. Общественото здраве засяга всички граждани. Ето защо ни засягат нас като представители на народа, е, защото ние представляваме всички тези европейски граждани е, и тяхното здраве. Ето защо аз действително настоявам пред комисията да прояви внимание към мнението на Европейския парламент и е, да е, преразгледа тази директива. Колкото до приложението, аз се безпокоя от това, че изискванията за директивата за питейната вода е, все още не се прилагат напълно и аз се надявам, че Европейската комисия ще се отнесе сериозно към това. И разбира се, може да се кажат много неща за водата. Има много директиви и много разпоредби за водата, но днес е, е, специално в директивата за питейната вода, когато има изисквания за радиоактивните вещества в друг договор, това вреди на единството на законодателството е, за питейната вода в Европейския съюз. Всичко това е включено в договорите за Европейския съюз. Искаме упростяване, прозрачност и Европейската комисия трябва да гарантира съобразността на тази директива с директивата, в която е, се говори за питайна вода, директиви за вода по принцип, е, както и за е, директивите против радиоактивно заразяване на подпочвени води. Освен това, всичко свързано с водата засяга и хранителната промишленост, защото в храната има много вода. Аз е, мисля, че е, трябва да говорим е, и за водата в пристанищата, както и за изворната вода. Колкото до потребителите, държавите членки трябва да гарантират, че е, гражданите имат адекватна и усъвременена информация за качеството на питайната вода. Е, и спрямо Европейската комисия, държавите членко трябва да включват информация за радиоактивни вещества в водата и е, качеството на водата, което е посочено в директивата за питайната вода. И също трябва да има пълна информация за питайната вода. Ако има провал, държавите членки трябва да вземат незабавни мерки за възстановяване на качеството на е, питейната вода и да се отстрани евентуална опасност е, за общественото здраве. В заключение мисля, че трябва да се преразгледа директивата и на всеки 5 години е, директивата, комисията трябва да отчита научния и техническия прогрес. Очаквам да отговоря на Европейската комисия и нейните отговори и искам да чуя дали представителите на народа могат да играят по-активна роля при прилагането на директивата, за да са сигурни за това, че се спазва общественото здраве. Благодаря ви. La parola колега collega Благодаря. Госпожа... Господин Брезин има думата. Благодаря ви. Благодаря ви. Във връзка с казаното от госпожа докладчика, аз смятам, че е, тя прилага разпоредбите за радиоактивни вещества в питейната вода. От друга страна, аз мисля, че много направени от нея предложения не са истински необходими. Аз мисля, че първоначалният текст в края на краищата ще доведе до същия резултат. Има обаче е, някои части от предложението, които аз подкрепям и е, моята препоръка е, е във връзка с, е, предложение, с изменение 7 по член 2. Това изменение аз подкрепям. Мисля, че е добре да има някои определения, които в момента липсват. От друга страна, аз е, не бих подкрепил изменение номер 9, което според мен е излишно и дори подвеждащо. Е, същото се отнася и е, за изменение 11 защото аз мисля, че е проблемно да се смесват различни правни основания но до толкова доколкото се говори за вещества, е, приложението на подобно предложение според мен би било уместно, но все пак аз ще е, очаквам е, мнението на правниците е, и в последствие ще предложа на вашето внимание и моите изменения. Благодаря ви. Госпожа Хол. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам казаното от докладчика Юдит Меркис по темата и мога да подкрепя нейното становище. Съжалявам наистина, че е една толкова важна тема за здравето на хората попада е, е, в рамката на договора за Евратум е, и на практика нашите правомощия са ограничени. Директивата за питената вода е, има пряко въздействие върху качеството на живота на гражданите, които представляваме. Смятам, че би трябвало да се гарантира едно по-активно участие на представителите на държавите членки. Комисията би трябвало при всички положения да се погрижи за прилагането на законодателството Имам предвид най-вече директивата за питената вода, която е част от общностното законодателство. Така че да се е, включи и водата в е, промишлеността, в е, храната. Радиоактивното замърсяване е изключително важна тема, защото имаме и други види, видове замърсявания, които попадат във водата, които обаче могат да бъдат отстранени чрез термична обработка, да кажем бактерии и други подобни. Докато радиоактивните вещества не могат да бъдат отстранени само по пътя на термичната обработка. Изключително важно е, е водите, отпадните води от е, индустрията да бъдат е, пречиствани така, че да се е, получат същите качества и характеристики на питейната вода, които имаме е, и при неиндустриалните води. Радиоактивността, освен това, е, се натрупва е, има един е, ефект на акумулация, което трябва да се има предвид. Много важно е да сенсибилизираме обществеността. Е, комисията би трябвало да се погрижи за повече прозрачност, което според мен е изключително важно, за да можем да се радваме и на малко повече доверие от страна на гражданите за това, че сме се погрижили за е, питейната вода. Разпоредбите във връзка с неизпълнение на изискванията в това отношение трябва да се преработят. При замърсяване на водата държавите членки са задължени спешно да предоставят альтернативни източници за водоснабдяване. Не е достатъчно само да запишеш, че е, си наясно с това, че има замърсяване. И така, повтарям отново в заключение, подкрепям становището, подготвено от е, нашия докладчик и смятам, че трябва да засилим именно разпоредбите, свързани с е, налагането на санкции, защото става дума за здравето на хората. Не става дума само за някакви технически е, законови текстове във връзка с Евратом. И още веднъж и аз съжалявам, че нямаме малко повече влияние върху този текст. Благодаря. Дам думата на колега Янсен. Всъщност не, няма други желаящи да се изкажат. Сега давам думата на комисията. Thank you, Madam Chair. I'm Augustin Janssen, head of the radiation. Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам Генерална дирекция енергия и а, искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. Благодаря и на другите депутати, които се изказаха във връзка с тази важна тема. Мисля, че е важно тази директива да бъде приета и да влезе в сила. От а, известно време а, обсъждаме това. Тя попада под законодателството, което касае и Евратум. Това е правното основание а, което според нас е правилно в случая и ние се застъпваме за това да остане така, но ще вземем под внимание, разбира се, и предложенията за изменения на парламента. Като цяло, смятам, че предложенията на докладчика за изменения са в духа на предложението на комисията. Те подкрепят а, известни изисквания, разбира се, трябва да ги разгледаме внимателно, за да разберем дали формулировките са подходящи за постигането на нашите цели. Ще се опитаме да се придържаме към формулировките, както до сега, от директивата от 1998 година, за да избегнем евентуални обърквания и смесване на текстовете. Аз се а, съгласявам особено с тези промени, а, които касаят питейната вода. тези са номер 4 и номер 8 и онези части от текста, които се позовават на директивата от 1998 година, където става въпрос за водата за консумация от хора, а в а, изменение 7D става въпрос за водата, която се използва за обработка на храни за консумация от хора. Може би ще приемем тази формулировка и в нашия текст. Имам известни резерви във връзка с член 9, както и в член Става въпрос за изцяло свободни от замърсяване води. Няма такива води в природата, които изцяло да са чисти от радиоактивни вещества. Имам известни резерви и по отношение на Докладчик а, в а, връзка с разпоредбите при неизпълнение. Тук трябва да има индикатори и параметри, а, които са също така съвместими с директивата от 1998 година. Може да се окаже, че има особени специални причини, поради които това неизпълнение е обяснимо. Разбира се, че държавите членки ще вземат съответните мерки в случай на неотложна нужда. Също така ние сме за повече прозрачност, за редовно докладване В член 36 се споменава начина по който ще се пишат доклади и комисията изисква подобни, подобна информация. Също така ще се спазват и изискванията за средства. А, по отношение на връзката, която се прави с ядрената сигурност, смятам, че тя няма място тук. Тук става въпрос за производство на а, ядрена енергия. Радиоактивността може да има различен происход но позоваването на член 35 и 36 от доклада за Евратом биха били уместни. Благодаря. Благодаря. Yes. Uh, да, скъпи колеги, благодаря за направените от вас коментари. Искам да благодаря и на Европейската комисия. Аз мисля, че има ясно разногласие по някои въпроси. Трябва да работим по тях и да видим дали можем да постигнем някакъв компромис или просто трябва да има ясен вод в каква посока да се тръгне. Благодаря, госпожо Хол, за вашата подкрепа в тази посока. Благодаря ви и за подкрепата, че човешкото здраве е, трябва да бъде включено в е, обхвата на е, европейска на компетенцията на Европейския парламент и това е, включва всички теми, които се разглеждат в основните е, комисии, в Комисията по околна среда. Е, и изобщо всичко свързано с ядрената сигурност. Колкото доказаното от Европейската комисия, е, има явно разногласие, когато говорим за правното основание. Така че аз е, лично поне ясно е, изразих желание за унифициране на всичко свързано с питейната вода, за да бъде включено то да бъде включено в е, правомощите на Европейския парламент, а не е, да бъде от правомощите на Евратом. Докато вие поддържате вашата позиция, смятате, че това е, е правилното правно основание, първо трябва да обсъдим въпроса помежду си и после ще се върнем към вас е, благодаря ви за подкрепата, че ясно заявихте това, което е необходимо за хранително-вкусовата промишленост е, и че подчертахте, че е, трябва да има по-голяма прозрачност в тази директива. Отчитам вашите колебания по включването на някои членове изобщо е, някои трябва да бъдат напълно чисти от радиоактивни вещества. Аз разбирам вашето колебание, може би защото е, то се съдържа в думата е, чисти, лишени от радиоактивни вещества и трябва да работим допълнително и по това. Колкото до качеството на водата, само в заключение искам да кажа, че поддържам своята позиция, а именно, че качеството на водата е повече от ясно е, в Лисабонския договор. Именно защото и ядрения аспект е от компетенциите на Евратум, искам да ви попитам кое е по-важно. Човешкото здраве, питейната вода, качеството на водата – или ядрения аспект. Защото аз смятам, че е, най-голямата вреда е, се нанася от това, което трябва да бъде включено в баланса. Мисля, че човешкото здраве е най-важното от всичко. Благодаря ви. Grazie alla collega Merkis. Allora volevo ricordare che gli emendamenti devono essere depositati благодаря, госпожо Меркес. Е, ще ви напомня само, че до 11 септември, 12 часа по обяд, е, трябва да се внесат измененията към а, е, проектостановището. А сега преминаваме към следващата точка. Колегата Ланген. Благодаря, госпожо председател. Обсъждаме становище на комисията а, ИМКО колегата Жовен. В този доклад става въпрос, че след едно обсъждане от 10 години, сега комисията направи предложение за възлагането на концесии. Според мен беше крайно време да се а, приеме този документ, но въпреки това а, до сега още а, е, няма, такава, няма такава съгласие. Аз се занимах с а, е, доклада на господин Жовен, който принципно е за тази директива, но вижда необходимост от внасяне на изменения спрямо предложението на комисията. И се спира като начало на а, значението на концесиите – тук можем да кажем, че 60% от публично правните договори са свързани с концесии. Става въпрос за различни договори от услуги до строителни дейности и тук трябва да е ясно какви условия въжат в Европейския съюз, а това не е ясно, когато говорим за концесии. Европейската комисия предлага един двустепенен подход – първо, принципно задължение за обявяване на договори за услуги, за строежи, за проекти, които са по, да по-голяма стойност от 5 милиона евро. Това въжи за повечето а, договори и за договори за услуги а, между 2 милиона и 500 хиляди евро и 5 милиона има задължение те да бъдат обявявани. На 28 юни а, аз получи този а, доклад и моите предложения са за промяна на праговете. Тоест, моето предложение е да отпадне това двойно изискване за договорите за концесии за услуги а, да бъдат обявявани а, с намаляване на а, прага на 2 милиона и 500 хиляди. В държавите членки, когато става въпроси за по-голям обем на концесията, концесионерите твърдят, че нямат никакви задължения към Европейския съюз. От а, моя избирателен а, регион на Райналд-Пфалц беше дадена концесия за изграждане на голяма писта, обект, без всякаква връзка с Европейския съюз. Тоест става въпрос за изисквания както към големите проекти, така и към малките. И за това аз предлагам в своите изменения да стане част от директивата изискването потвърдено от множество произнасяния на Европейския съд. И в случаите, когато става въпрос за по-малки проекти, те да бъдат да бъдат спазени изискванията за недискриминация на други участници в а, възлагането на поръчки за концесии. Третата посока, в която правя предложения за изменения, те са общо 55, няма да се спирам на всички по-отделно, ще се спра на въпроса за по-ясното формулиране на правни понятия. Комисията предлага в процеса на възлагането, че може да се спре проекта в случай, че онова, че офертата на а, концесионера надхвърли предвидения за това бюджет. Тоест, а, а, концесионерите могат а, още преди да са получили а, концесията да видят дали а, могат да се вместят в бюджета или не. А, тук а, трябва да е гарантиран равния достъп на всички кандидати. И аз предлагам да се въведе изискването а, да бъдат изключвани а, такива кандидати, когато тяхната оферта надвишава с 20% предвидения бюджет. Същото въжи и за оферти, които са нереалистично ниски. И аз предлагам да става въпрос за оферти, които са с повече от 20% по-низки. Това също е една произволна долна граница, но тя просто предлага малко повече а, правна сигурност и малко по-малко възможности за манипулация. След това става въпрос за отчитането. А, комисията в а, своя стремеж да намалява емисиите на парникови газове и на въглероден двуокис, тя предлага този параметр да бъде включен и в отчитането а, и да бъдат включени а, всякакви разходи, които са свързани с а, предприемането на мерки за опазване на климата. Защото смятам, че тези разходи не са свързани по никакъв начин с крайния продукт или крайната, крайния предмет на концесията. Как един концесионер може да докаже подобни разходи? Затова предлагам тази част от текста да отпадне. След това съм се спрял на така наречените вътрешни сделки. Те, според мен, не трябва да бъдат е, изцяло забранени, а трябва да бъдат е, ограничени и трябва да се наложи органи... Е, ограничение само когато а, този е, процент на вътрешни изделки надвишава 80%. Е, Позовавам се на е, една, едно решение на Европейския съд до 2000, от 2006 година, в който имат трябва концесионерите да имат право на 10% частно участие в тези договори. Имаше една такава присъда срещу фирмата Landmark. Предложението предлага да няма никакво участие на частен капитал. Аз предлагам това участие на частен капитал да бъде от 10%. Следващият въпрос отношението ни към спазването на европейското законодателство. Абсолютно ясно е, че кандидати, които нарушават европейското право с своите оферти, трябва да бъдат изключени от процеса на възлагане. Например, заплащане, което надвишава приетите тарифи. Дали може процеса на възлагане да се използва като начин да се противодейства на тарифните договори? За това аз предлагам възложителите да могат да изключват от процеса на възлагане такива кандидати, които нарушават действащите договорености и а, действащото право. Това е формулирано по малко по-неясен начин в предложението на комисията. А, това е в общи линии а, посоката, в която отиват моите, а, моите 55 предложения за изменения. Спазих сроковете за предаване на измененията. И а, е, сега до 11 септември моите колеги ще имат а, е, право да дават а, е, допълнителни изменения. Господин Жовен и моите колеги от ИМКО ще имат възможност да разгледат подробно нашите изменения. А, и онова, което често се забравя в публичното обсъждане, е, че е, един концесионер може, има право да извършва е, всички дейности, свързани с концесията, сам. но в случай, че той търси подизпълнители, то трябва да спазва европейското законодателство в случай, че неговият е, договор надвишава 2 милиона и 500 хиляди. Тоест, ако той се обръща към частни подизпълнители, а, трябва да спазва а, законодателството и трябва условията на а, възлагането да бъдат ясни и да има гаранция, че всички изисквания на законодателството ще бъдат спазени. Ще дам думата на госпожа Меркис. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинете. Е, благодаря на колегата за това е, становище. Има много общи теми и виждания между нас двамата. Всички ние се стремим и струва ми се, че в това отношение няма е, различия в мнението, че трябва да се борим срещу бюрокрацията и за опростяване на нещата, за повече прозрачност. Вие говорихте за така, е, непримиримостта на комисията по отношение на емисиите от е, въглероден диоксид. Е, тук вече по-трудно ще се съглася с вас. Говорихте за това, че комисията просто иска да така бясно да наложи своите екологични цели. Очевидно, двамата сме на много различни позиции по тази точка. А сега Що се отнася до директивата, е, да, наистина време е да се приеме една такава директива. Аз по принцип съм за. Зная, че има и колеги, които са против е, директивата, но според мен е хубаво да се регламентират нещата с концесиите. Да, наистина, е, концесиите от един определен е, таван нагоре е, би трябвало да бъдат регулирани. Необходими са ни при всички положения правила, но и правила, които са по-гъвкави. Е, имам предвид процедурата, имам предвид и обхвата на концесията, която би трябвало да бъде по-добре дефиниран. В никакъв случай не бива да изпускаме от очи е, целта, резултатът, към който се стремим. Затова аз е, бих е, се спряла на процедурата. Трябва да бъде опростена, не бива да бъде прекалено сложна, така че човек да, да не може да види целта бих се концентрирала и върху правната сигурност, върху едно по-гъвкаво третиране на процедурата, така че да има и малко повече свобода за действие. Що се отнася до намаляването на стойността от 5 милиона на 2 милиона и половина, така както това се предлага от нашия докладчик, е, имам известни съмнения. Какви, какво ще бъде въздействието върху единния пазар? Страхувам се, че това е, едва ли ще доведе до е, така, по-добро отношение на гражданите и на, най-вече на малките и средните предприятия към Обединена Европа. Аз е, бих казала, че е, таванът от 5 милиона би трябвало да се запази. Говорим непрекъснато за това, че искаме да облегчим и да насърчим малките и средни предприятия. Ето това е начин да го докажем. Освен това, има и желание за определени специфични изисквания. Комисията иска по отношение на измененията в рамките на концесионните договори да въведе възможността за повече гъвкавост, т.е. един по-гъвкав елемент и аз мисля, че трябва да потърсим начин да го направим, защото това е разумно. Сега ще дам думата на комисията, ако има представител. Да, господин Лязо. Благодаря, госпожо председател. А, а, Всъщност е, сега ние си отбелязваме, че комисията предлага да има директива. Няма да се спирам на всички въпроси, които бяха повдигнати. Искам да изтъкна само две неща. Специално за праговете, да, имам предвид това, което каза господин докладчика. Благодаря ви. Е, склонен съм да се съгласи с вашата колежка, че когато има един, един единствен е, прак с висока стойност, е, трябва да имаме предвид и една разумна цена, е, е, допълнително административно бреме за всички страни, особено за малките средни предприятия. И разбира се, идеята е да имаме правна сигурност, че при една единствена стойност ще има правна сигурност и нещата ще се упростят ако има различни е, стойности е, за различни видове концесии. То тогава потенциално е, обществените ведомства е, ще могат да си играят с тези правила, защото при тях ще има концесия, която е концесия за предоставяне на услуги, но ще я представят като, услуги, като концесия за обект. Е, така че е, тази стойност от 5 лърк от 5 милиона е, ще бъде концесия за обект, а няма да бъде концесия за услуги. И няма да бъде в тази директива. Сега, специ... освен праговете, можем да говорим и за обхвата за самото определение на понятието концесия. Ние като комисия приемаме, че трябва да се подобри е, това понятие, трябва да се изясни и ние работим по него. Сега по другите точки, които повдигнахте, например за е, допълнителни основания за изключения, е, като например е, правното законодателство, околната среда, социални въпроси или въпроси като промените в концесиите, е, както и въпрос за участието на частния сектор, който трябва да се приеме, но временно. Това са въпроси, които вече обсъждахме е, при е, по-широко обсъждане на обществените поръчки като цяло. Как ще се финализират нещата в тази, този контекст трябва да бъдат взети и под внимание при това предложение и в заключение искам да уверя тази парламентарна комисия, както и всички останали парламентарни комисии, е, че надлежно ще се съобразим с техните становища. Комисията вече работи както с парламента, така и с съвета, разбира се. Така че е, искаме да постигнем нещо, което да бъде взаимно а, е, приемливо. Благодаря ви. Se vorrei dire una cosa. È successo già ieri e si è ripetuto oggi che... Благодаря една забележка. Нещо, което се случи вчера и днес е, се случва отново. колега, който иска думата, след като комисията е получила думата. Искам а, да кажа, че сега ще му дам възможност да се изкаже, но това принципно не е редът, в който ние работим. Първо се изказват депутатите и след това даваме думата на комисията, иначе ще се получи объркване Извинете, госпожо председател, специално за изключването за неспазване на трудовото законодателство, на социалното законодателство и на околната среда. Това е изключително важно, обаче мисля, че трябва да се включат и подизпълнителите, защото тези, които е, възлагат поръчката, искат подизпълнителите да вършат мръсната работа, никога няма да бъдат осъдени. Grazie al collega Menin, è stato bravissimo. Il e relatore, prego. Благодаря, бяхте кратък и сега давам думата на докладчика. И аз ще бъда кратък. Благодаря за вашите коментари. Спрях се само на част от а, измененията. А, има и други, които можете да прочетете. А, предложил съм и едно разделяне на лотове, което според мен е по добро за малките и средните предприятия. Сега по отношение на праговете, а, искам а, да кажа, че а, за сумата от 2,5 милиона има едно изискване за обявяване. Това се споменава в член 27-28. В случай, че ви искате да, запаз, да се запазят праговете, предлагам тогава това изискване да отпадне. А, по отношение на докладването, смятам, че и там ще намерим решение. Самият аз имам амбицията, онова, което в крайна сметка ние предложим да бъде не просто един анекс за водещата комисия, да има действително въздействие и може да бъде прият от нея. Благодаря на всички, които участваха в работата и е, очаквам с нетърпение вашите предложения до септември. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на всички, които участваха в дискусията. Ще ви напомня, че и тук измененията ще трябва да се внесат на и до 11 е, септември, 12 часа. Сега една-две минути пауза, просто за да влязат колегите да седнат и да се приготвим за гласуване. Okay. Bene, possiamo iniziare. Aspettiamo un attimo che tutte le persone. Colleghi, да започнем с гласуването. Ще изчакам докато всички седнат по местата. гласуваме първо. По а, пакета за енергийна ефективност. А, нека да гласуваме а, кой е за текста, кой е против, кой се въздържа. И така, с това приехме този текст. А сега ще ви помоля да а, премина към електронно гласуване. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Нека да започнем от начало с електронното гласуване. Очевидно имаше някакъв технически проблем с картите и с апаратурата, така че още веднъж режим на гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 ма за против няма, двама са се въздържали. А сега ще гласуваме за законодателната резолюция. Моля да гласувате. Край на гласуването. 42 за, няма гласове против, двама въздържали се. Текстът е прият. Поздравяваме и докладчика, е, и цялата комисия. А сега преминаваме към следващата точка, която се отнася до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 Струва ми се, че бе прието изменение 52, но ви моля да направим електронна проверка. И така, гласувахте всички, надявам се, 30 за, 16 против. 52 се прие, 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 и 3 е, идентични, за, против, въздържали се, приема се 56 за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се, приема се 57 за, против, въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се, приема се 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за против. За против. Сега против. Въздържали се. Струва ми се, че бе отхвърлено изменение 8, но нека да проверим. Гласуване с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. Да, 23 на 23 гласа. И затова бяха съмненията. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, против, въздържали се,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 за 15-то изменение става дума, не за 79-то, сбърках преди малко. За 15-то. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Да. 80 за, против, приема се. 81 изменение за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84. Добре, искате проверка, разбира се. Електронно гласуване. Изменение 83. Край на гласуването. Да, господин. Госпожа Ниблер иска да отбележи, че тя също гласува за. Добре, 24 за, 22 против, приема се. Това беше по изменение 83, нали така? Приехме го. А сега вече 84 за, против, въздържали се. Приема се. Пети компромиса, против, въздържали се, приема се.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 Проверка по 23. Електронно гласуване. Изменение 23. Край на гласуването. Приема се. 25 гласа за, 20 против. Изменение 91 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, е, приема се. 92 с устното е, изменение за против въздържали се приема се. 25 изменение за против въздържали се приема се. 26 за против въздържали се приема се. 27 за против въздържали се. Според мен бе отхвърлено предложението, но нека да направим проверка по изменение 27 електронно гласуване. Край на гласуването. 23 на 23 е резултат. Отхвърля се. Да, с гласа на госпожа Ниблер също. Е, става още по-ясно. 23 гласа за, 24 против. 90, 28 за. Не, извинете, изменение 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но е добре да направим проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 26 гласа за, 21 против. Приема се. Изменение 31 за, против въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се. А, мнозинството бе много слабо изразено. Нека да направим проверка, моля, с електронно гласуване. Край на гласуването.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 Отхвърля се. Отхвърля се. 20 гласа за, 27 против. Сега преминаваме към изменение 97 с устно изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Проверка. Мога да ви обясня защо <clears throat> изпитвам колебания в някои случаи. Там в задните е, редици е, настроенията се минят непрекъснато. 25 гласа за, 22 против. Приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Изменение 98 отново се гласува електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 24 на 24 е резултатът. Тъй като госпожа Ниблер не е взела е, електронната си карта, винаги добавяме нейния глас. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 е, за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се. Още веднъж за. Нека да направим проверка най-добре. Изменение 36. Кюза. 26 a favore, 19. 26 гласа за, 20 против. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ще направим проверка по изменение 37. Хюжа. 20 Край на гласуването. 27 гласа за, 21 гласа против. 27 за, 20 против. Е, приема се. Изменение първо за, <clears throat> против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, извинете, приема се, извинете. Приема се. Ако желаете, ще направим проверка, но моите впечатления са, че беше прият текстът. И така, електронна проверка. Край на гласуването. 27 гласа за, 21 гласа против. Приема се. 39-то изменение за, против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 Край на гласуването. Четиридесет един гласа за, 4 против, 3 въздържали се. Приема се. А сега преминаваме към а, енергийната пътна карта за периода до 2050 година. Докладчик е Ники Цавела. Две-три минути ще дадем на всички тези, които не се интересуват от тази тема, за да напуснат а, залата. Щам не желаят да слушат. Ciao. Ja.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 А, няма да ви отнема много време. Няма да злоупотребявам с търпението на колегите. Вие сте получили е, проекта на моят доклад. ще ви предоставя и е, измененията, е, които смятам, че бихме могли да внесем заедно. Благодаря много на е, служителите от моя секретариат, които много ми помогнаха при изготвянето на проекта доклада. Ще ми бъде е, интересно да чуя мнението на колегите по този доклад. Благодаря госпожо Цавела. Председателката не говори в микрофона. Не разбрах, защото нямате микрофон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, госпожо Цавела. Представеният от вас проекто доклад е, представлява една добра основа за дебат. Аз мятам, че е време да благодарим на комисията за разлика от много други документи, които съм изчитал през последните години. Най-сетне на нас ни е предоставен един документ, който наистина е, е чудесна основа за консултации и преговори. Разбира се, има различни сценарии, е, които би трябвало да бъдат подкрепени от е, факти, за да можем не слепешката да се хвърляме и да формулираме цели и цели и цели, без е, да разработим различни альтернативни сценарии, да помислим кой е, е най-подходящ. Естествено, само когато е, всичко е много обосновано и основаващо се на факти, можеш е, да помислиш кое е най-подходящото и кое е най-правилното. Благодаря за това. В доклада се споменава конкурентно способността е, сигурността на доставките. Това е централният е, въпрос във връзка с енергийната ефективност. И това би трябвало съвсем ясно да стане и в рамките на енергийната пътна карта. Е, обикновено в миналото ние определяхме множество цели, които едновременно, така да се каже, трябваше да штурмуваме, а една голяма част от тези цели всъщност си противоречаха. А, сега е хубаво, че е, целта е по-ясно е, очертана и от там проистичат вече и се извеждат отделните подцели. Сега, е, нека да си зададем въпроса. Дали е, емисиите CO2 са всъщност централната тема и цел, към която ще се стремим? Ако е така, тогава ще трябва да определим вече стъпките и подцелите по друг начин. Но при всички положения е, на лице са множество альтернативни начина да постигнем тази цел и ние няма да сме тези, които ще вземем решението. Естествено, държавите членки ще го вземат. Но ако решим, че именно тази цел, е, емисиите CO2 трябва да бъде на преден план, тогава ще видим по какъв начин бихме могли да я постигнем, какво най-добре ще ни е, помогне и какво не. Освен това, е, какво е въздействието върху хората, е, как ще се променят цените, как ще се променят е, разходите изобщо. Така че е, ние трябва да знаем и за себе си, искаме ли да подкрепим економиката, искаме естествено, кои са най-подходящите мерки и какво ще бъде въздействието в резултат на тези действия, които сме очертали в е, енергийната пътна карта. Така че отново се поставя въпроса и за потенциала на възобновяемите, альтернативните енергийни източници? Как ще постигнем желания е, ефект, но без да натоварваме прекалено много е, с е, допълнителни разходи, най-вече крайните потребители, но и държавите и предприятията. Комисията още преди няколко години ни обърна внимание на това, че може би би било много по-разумно да обсъждаме темите, свързани с альтернативните енергийни източници на европейско равнище. Е, това е всъщност целта на този документ в момента. С какви инструменти ще постигнем една определена цел? И тук трябва да е, бъде съвсем ясно всичко. Много благодаря за това, че така ясно и откровенно се поставя и въпроса за шистовия газ. Сложен въпрос. Въпросът е, е естествено, искаме ли да сме зависими от останалите или не. Аз не съм длъжен непременно да е, разработвам находищата на шистов газ, но ако реша да го правя, е, трябва да имам предвид, че съществуват не само плюсове, има и недостатъци, има опасности, има рискове. Е, по същия начин стоят нещата и с подземните ресурси, въглищата. Добре, е, и тук има плюсове и минуси, но ако поставим като основна цел, централна цел емисиите на въглероден диоксид, тогава очевидно няма да можем да включим подземните ресурси, то предимно въглищите имам предвид. Така че трябва да помислим за това, кое е най-разумно и може би бихме могли по този начин да постигнем и консенсус. Въпросът е за кратко време, с колкото е възможно по-малко разходи, да постигнем основната си цел, която според нас всички е важна. Ето, това е всичко, което исках да кажа. Благодаря още веднъж на докладчика и се надявам, че ще работим добре заедно. Благодаря. Давам думата на, господин, на госпожа Ван Брант. Искам да благодаря на докладчикът за добре структурирания доклад, който съдържа вече всички важни въпроси. Докладът също така дава добър обзор на всички важни аспекти на темата енергия. Но най-важното което искам да спомена е, че всичко се споменава в доклада, но не е формулирано достатъчно конкретно. А това е основната ни задача. Комисията вече е разработила различни сценарии с из... интересна информация, но недостатъка на документите на комисията е нещо, което може да бъде поправено от нас като парламент. Комисията не взема решение. Ние трябва да решим и да направим, да изградим рамка, без да се поставяме на мястото на държавите членки, разбира се, но просто трябва да определим основния курс. Сигурността на пазара е важна и участниците на пазар, економическите оператори трябва да знаят в каква посока ще се развива енергийният пазар самата аз ще има много изменения в посока към конкретни цели. Например, член, т.е. параграф 3, там казвате, че има връзка между енергията и бъдещите възможности за използване на енергия, за преодоляването на кризата, увеличаване на конкурентоспособността. И съвсем правилно казвате, че целите, които са формулирани в стратегията 2020, трябва да бъдат спазени и трябва да бъдат проверявани. Също така, че трябва да бъдат формулирани нови цели за периода след 2030 година и по-нататък. Не може ли да се формулираме малко по-точно? А именно да кажем какво точно си представяме за 2030 година по отношение на енергийната ефективност, емисиите от въглероден диоксид а, и всички от тези параметри, които вече се съдържат в, енер... в стратегията Европа 2020 а, самата аз бих искала да се споменат а, конкретно 30, 40, 50%, защото това просто звучи по-добре. Бих искала да говорим по тези въпроси. За мен и моята политическа група целите трябва да бъдат по-амбициозни, защото ако нещо е било успешно в миналото, то това бяха целите а, 20-20-20 и всички държави членки започнаха да работят върху тяхното постигане. Съсредоточиха се повече върху альтернативни източници на енергия. След това в петия параграф става въпрос за участието на публичния сектор и взаимодействието между обществения и частния сектор. Аз бих стигнала по-далече. Публичният сектор би трябвало не само да координира, но и да се намесва по-активно на местата, където пазарните механизми не работят. Това е свързано с активното поставане на цели, с необходимите инфраструктури. И тук смятам, че публичният сектор трябва да бъде активен и трябва да подпомага активно. В всеки случай енергийната ефективност и альтернативните енергийни източници трябва да бъдат подкрепени. Това вече се споменава в доклада. Тоест, трябва да направим инвестиции, които ще бъдат а, изключително положителни за бъдещето. Както казах вече, бих искала да формулираме целите си по-конкретно и малко по-амбициозно. Имам още три забележки, които бих искала да направя. Възобновяемите енергийни източници са много важни и не трябва да проверяваме само големите проекти. Разбира се, че съм за офшорните паркове в Северно море, но и по-малките проекти трябва да получат внимание като например улавянето и съхраняването на въглероден диоксид е важно. Трябва тази тема да получи също така повече внимание. Не бива да се стремим към една или друга технология, обаче на всяка цена. Тоест, трябва да имаме ясни условия и да проверяваме дали технологиите са съвместими. А, винаги съжалявам, че нямаме за толкова важни теми достатъчно време, за да се изкажем. Пет минути и половина говорихте, не две, колкото ви се полагат. Госпожа Хол. Аз приветствам този доклад и благодаря на докладчика за него. Аз съм съгласна, че няма смисъл да имаме съжаление. Е, това, което е, каза е, преждеговорившия, трябва да имаме предвид енергийна ефективност, обновяеми източници. Изобщо това е връзка, това е гръбнака. Това е гръбнака за нашата пътна карта до 2050 година и искам да сме сигурни, че нашата политика го отразява. Е, първо, ние трябва да имаме е, кръгълни камъни до 2030 година, защото промишлеността иска да има сигурност на инвестициите и ние да, трябва да сме сигурни, че даваме такива гаранции за инвестициите. Освен това, сценариите за декарбонизиране на промишлеността е, и, енерги... и е, всъщност промишлеността да се основава на обновяеми източници, повече от 50% до 2050 година обновяеми източници. Обновяемите източници са успех и цената спада. Но вие говорихте за работните места. Работните места, които се създават в обновяемите източници, е, са много важни, особено в когато има трудности. Примерно в промишлеността работят сега много повече хора в обновяеми източници, отколкото в добива на въглища. Това е нещо много важно. Аз е, разбирам е, целта 50% е от обновяеми източници до 2050 година. Това е сигнал, че ние ще помогнем нашата промишленост да бъде конкурентоспособност. Обаче трябва да не забравяме, че ако не го направим, обновяемите източници просто ще напуснат Европейския съюз, защото като цяло тяхното количество нараства и може да стигнат до 40% до 2017 година в света световен мащаб. Но много по-важното от економическия растеж идва от новите пазари, не от страните на а, е, Организацията за економическо сътрудничество и търговия. И е, всъщност а, тези, които дават предимство на обновяемите източници, отиват на новите пазари, т.е. ние губим работни места енергийната ефективност е много важно, за да има е, отмяна на въглеродния двуокис. Хубаво е, че се включва това в доклада. Той е включено и в директивата, която обсъждахме за енергийна ефективност тази сутрин, но трябва да сме сигурни, че това се прилага в държавите членки и за целта е, трябва да сме сигурни, че е, има редовни прегледи. Е, сега инфраструктурата също ще бъде ключово внимание. Е, по-добрата връзка е най-добрият начин за балансиране на обновяемите източници и да сме сигурни, че има функциониращ пазар на електричеството в Европейския съюз. И един от проблемите е е, че има някъде едно предположение, че ние трябва да подкрепим обновяемите източници, като генерираме електричество, което всъщност е много скъпо. Но най-ефтиният начин е, е връзката, е, освен това да има и складиране и освен това да може да се отговаря на търсенето. Сега за гъста природния газ е, е краткосрочно временно решение, но не бива да забравяме, че ако се отказано от въглеродният двуокис до край, напълно до 2050 година, ние трябва до 2030 година а, да отредим временна роля на природния газ. Освен ако, и това е голямо ако, ако междувременно не се складира въглероден двуокис. Тук има проблем, защото природния газ трябва да бъде гъвкав. Е, трябва да се търси баланс с обновяемите източници. Обаче при настоящата технология, когато има шистов газ, вече няма никаква гъвкавост. Не може при технологията от една страна да пускаме природен газ. Това става много бързо. Или е, е, просто има. Е, е, е, специална обработка на въглеродния двуокис. Сега, е, когато наблюдаваме природния газ, трябва да имаме предвид Арктика и колко е несигурен района. Условията там са съвсем различни от останалата част на Европа и мисля, че трябва да имаме специален режим за Арктика. И накрая, по въпроса за себестойността, има едно неправилно разбиране – е, че всъщност е, нарастващия е, дял на е, обновяемите източници е причината за увеличението на цената. Но всъщност основната причина е в внесения петрол и природен газ. И сега, последно, специално в Великобритания имаме е, цените на енергията не се увеличават, е, защото има обновяеми източници, защото продължаваме да зависим от внос на природен е, газ и петрол. И за да спрем това, трябва да разчитаме на обновяемите източници. Искам да кажа, че това е важно не само за климата, но и за енергийната сигурност, за работните места и за економическия растеж. Господин Тулмес. Uh, благодаря. Тези упражнения са много важни. Защо? Защото енергийната инфраструктура е преди 40-45 години не е имала достатъчно инвестиции. И в това отношение решенията, които взимаме сега, ще, е, специално за емисиите на въглероден влоки, ще се отразят е, през 2050 година. И ако сега е, инвеститора иска да има някакъв петролопровод, е, е въпросът е колко тръби ще има, дали те ще бъдат валидирани и така нататък, да се знае колко петролопровода трябва да се построят, за да се постигнат целите за въглерода или за климата през 2050 година. Това е важно. Поради тази причина важно е за инфраструктурата на електричеството и на природния газ. Те също се изграждат от инвеститори и на трето място за сградния фонд. 40% е, от сградите са е, в е, така наречения сграден фонд и техните ремонти ще се ускорят, ако директивата се прилага. Така че това също е, засяга периоди до 2050 година. Така че аз е, е, искам да благодаря на комисията за тази огромна работа. Много е трудно да се навлезе в подробности. Много е трудно да се знае какво ще стане 2050 година. Затова моделите са полезни, но аз мисля, че рамка времето в рамката намалява несигурността. Ние знаем днес е, кои е, технологии ще се използват сега е, е, вятъра, е, може би някакви напредък в енергията на морето, в е, сградния фонд ще се знае как да се ремонтират, после за транспорта ще се знае колко електрически коли ще се използват, така че до 2013 година, когато изграждаме модели, имаме добро чувство за това каква може да се окаже системата. Е, важно е да се прочете. Важно е да се прочетат и самите модели за това как точно комисията изгражда моделите. И резултатът ще бъде, че има е, три варианта, за които няма да съжаляваме. Какъвто и да е, е сценария. При енергийната ефективност винаги се е, стига до намаление на общата себестойност. Колкото е, сте по-ефективни, толкова по-малка нужда има. Винаги системата ще бъде по-добра с по-голяма ефективност. На второ място и при най-високия ядрен сценарий обновяемите източници са 50% плюс което означава, че е, за е, производството на енергия центъра на тежестта е, ще бъде в вятъра и слънчевата енергия. И аз мисля, че това е едно от основните понятия от пътната карта за енергийния сектор. Сега центъра на тежестта е в твърди горива и, и ядрена енергия. То всичко е конвенционално и централизирано и, ня... и постепенно, не брутално, но постепенно ще се мине към вятър и слънчева енергия което означава, че и пазарите ще бъдат по-гъвкави, те ще свързани помежду си в по-голяма степен. Това са и основните понятия. Това е комуникация за вътрешния пазар, за дизайн на пазара, който комисията ще изготви. Това е много важно. Ние трябва обаче да изпреварим тези промени. Сега, е, второ послание за това как се изготвят моделите. Вървим към повече обновяеми източници, за повече ядрена енергия, но цената, системата на цената 2030 година е точно същата или почти същата или при статистически грешки просто. Така че това също е важно послание, защото означава, че е, е, рискът, който поемаме с ядрената енергия, по-високия риск, който взимаме с твърди горива и въглероден двокис, е, няма да доведат до по-ниска цена. И именно заради това обновяемите източници е, не могат да тръгнат по този път. И аз е, мисля, че сега има предизвикателство от е парламента. Ние трябва подробно да разберем какво се съдържа в изработването на моделите. Да се опитаме да постигнем консенсус. Тоест, до 2030 година да има цели, и политика. Политика как да се направи дизайн на пазара или пазара на енергията да бъде по-гъвкав. Благодаря ви. Се колега Симаски. Благодаря колегата Зимаски. Като начало искам да направя едно общо, една обща забележки дългосрочното планиране има, разбира се, много предимства. Това увеличава сигурността за инвеститорите. От друга страна, трябва да вземаме предвид технологичното и економическото развитие, което на този етап не може да бъде предвидено. Комисията също не разполага с подобни данни, като например потенциалното развитие на технологията за улавяне и съхраняване на въглероден диоксид. Всички тези потенциални технологични развития са много динамични и могат да променят картината доста радикално, така че би трябвало да бъдем гъвкави, когато планираме стратегии особено когато планираме за такъв а, дълъг период за в бъдеще до 2050 година. Предложението на госпожа Цавела съдържа много такива предложения. Искам да се спра на нарастващите цени на електроенергия за домакинствата. Трябва, разбира се, да обърнем внимание на възобновяемите енергийни източници и на декарбонизацията, не бива да забравяме и економическите аспекти. Цифрите, които обсъждаме, могат да бъдат а, с а, различна важност, а, могат да се променят, но в крайна сметка става въпрос за специфични разходи, които трябва да поеме европейската економика това не е нещо анонимно, защото економиката е съставена от потребители, чийто живот се повлиява от целите, които си представя Европейският съюз. Например, в Германия се обсъдиха цените, които могат да се очакват а, при навлизането на възобновяеми енергийни източници на пазара. А, политически решения, които се вземат без да се отчете влиянието им върху потребителите, са опасни и върнат в а, тежко бреме за економически по-слабата част от населението и може да се стигне до бедност, предизвикане от цените на енергията. Може да се каже много за влиянието на енергията върху вътрешния пазар. И смятам, че трябва да се спомене значението на единния пазар. Той отговаря не само за конкурентно способността, т.е. за конкуренцията, а, трябва да отговори и на предизвикателствата, свързани с навлизането на възобновяемата енергия на пазара. И трябва да имаме добри източници на информация, когато планираме. А, пазарът трябва да бъде диверсифициран. Това е важно за гарантирането на доставките на електроенергия. Не смятам, че във всички европейски държави има такава сигурност. Така че, принципно, приоритетите поставени в доклада са правилни, структурата му е правилна, но не смятам, че трябва да се впускаме в такива подробности, когато планираме за 2050 година. Смятам, че има много време до тогава. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Смятам, че това обсъждане е много важно и за това всеки получава повече от 5 минути. Сега всеки следващо рато ще получи 2 минути и половина и приключвам списъка с а, а, желащите да си изкажат. Сега госпожа Де Тъй като нямаме много време, ще се опитам да бъда кратка. Първо ще благодаря на колежката Цавела за нейното предложение. Мисля, че тя е свършила добра работа. И проекта, който предлага, е добра рамка за по-нататъчна работа. В общи линии мисля, че е, посоката е правилна. Що се отнася до политиката ни в този легислатурен период, е, ние имаме много предложения, които са свързани с е, енергетиката. Да, в случая не става дума за законодателно предложение, но текстът е от огромно значение, тъй като се правят предложения за бъдещето и то за след 20, 30 и повече години. Ако желаем да определим бъдещето, естествено трябва да изхождаме от настоящето. Казано е вече, че трябва да се постави акцента върху единния пазар. Единния енергиен пазар. Това е важно и от гледна точка на конкурентоспособността, но и от гледна точка на енергийната ефективност. Така че е, правилно трябва е, да е, осъществим всичко това, което сме предвидили още през 2009 година в никакъв случай не можем да изпускаме едно или друго и да започваме, така да се каже, от средата. Нека да повторя и да подчертая, че в е, параграф 16 докладчикът говори за ролята на а, е, природния газ и на шистовия газ. Мисля, че В Средиземноморието има много държави, които разполагат с някакви находища, които до този момент е, не са били оценени по достоинство. Говори се за втечнения газ. Преди обаче да тръгнем по нови пътища, е важно да се извърши преглед на е, всички инсталации във връзка с е, е, наличните ресурси, които още не сме изчерпали. Благодаря. Вие говорите за пътната карта до 2050 година. Тя е важна. Можем да се върнем към това, което се посочва в нея, но трябва да потърсим цели за финансиране на целите си. В противен случай може много да поскъпне енергията, да се увеличат емисиите на въглероден двокис и в края на краища нещата да не бъдат е, рентабилни. Мисля, че комуникето на комисията не е неутрално в технологически смисъл. Е, политиката, която беше прията до сега, води до увеличение на цената на енергията и се поставя ударението върху обновяемите източници вместо върху твърдите горива. Например, мисля, че с тази пътна карта ще се увеличи въпросния процес и ще се маргинализира ролята на въглищата, за да се гарантира енергийната сигурност на Европейския съюз. Има технологии като CCS или, е или ефективното е, складиране на енергия, е, което е много важно. Ние сме още в самото начало, обаче проучванията са на пилотен етап. Има е, така наречения Energy Outlook до 2050 година, когато се казва, че 50% от енергията по света ще бъде от обновяеми източници, докато до 2035 година увеличението от природен газ ще са се увеличили с 50% спрямо 2010 година. Ако Европейски съюз не работи в съюз с най-големите е, световни потребители на въглища, нашата политика ще претърпи претърпи неуспех, трябва да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира устойчиво развитие на всички технологии, за да може Европейския съюз да не закъснява какъвто и да е енергийния източник спрямо останалата част на света. Искам да се върна към член 5 и правото всеки е, сам да се изготвя е, своя собствен енергиен баланс – различните модели, които сега се правят, се отразяват различно на различните държави членки и всеки сам трябва да решава как да действа за бъдеще. В документа трябва да се включат отново е, разпоредбите за националните енергийни източници, най-вече въглищата и природния газ. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Видал Куадрас. Eh, Благодаря, господин председател. Тази тема и този доклад са от изключително важност. Благодаря на докладчика. Тя е успяла да постигне нещо нелесно, а именно един баланс при една тема, която трябва да се вземат предвид много обстоятелства и много различни мнения. И балансираността на това първо предложение е много положителна. И слушахме изказванията на моите колеги. Те споменаха много важни точки. Аз ще се опитам да бъда кратък а, и по-скоро ще спомена неща, които а, касаят общите идеи и концепции. Когато планираме средносрочно и дългосрочно в областта на енергетиката, не бива да се ръководим само от идеологични принципи. По-скоро трябва да формулираме практични и реалистични цели противен случай рискуваме да попаднем в капан и да не бъдем достатъчно свободни в мисленето си и за това трябва да не подхождаме идеологично. Единия пазар и структурите на този пазар играят основна роля в процеса на нашето планиране. И не бива да допускаме да има държави членки, които да не се впишат в единия пазар и в а, неговите структури. Втората ми забележка е следната. При положение, че всички седим в една лодка, трябва да се държим по съответния начин. И дори всяка държава да определя своя енергиен микс, все пак трябва да спазва определени правила. Ако една държава а, има предимство поради географското си положение а, за един или друг вид а, енергия, а, една държава да може да използва по-скоро биомаса, друга да има залежи от въглища. Разбира се, държавите могат да вземат решение как да използват тези свои ресурси, но тези възможности са малко егоистични и някои държави са по-благодетелствани от други. Така че а, дори държавите да определят а, своя собствен микс, а, трябва да се вземат под внимание и ситуацията на другите държави. Иначе ще се стигне до а, непродуктивно положение. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика за това предложение. Ще бъда кратък. Преди всичко ще подчертая необходимостта да постигнем напредък. Защото Става дума за това да очертаем възможностите за инвестиции. Ние трябва да извършим преглед е, на технологиите, но също времено трябва да знаем съвсем ясно е, какви са разходите при една или друга възможност. Необходима ни е информация за това как е, ще покрием разходите по инвестициите и как точно могат да се извършат тези инвестиции. Сигурно не е възможно всичко детайлно да се регламентира, но при всички положения трябва да мислим за начина на финансиране. Дали това ще бъдат еврооблигации или проектни е, облигации. Е, въпросът е да се ускорят инвестициите и по този начин да допринесем за преодоляване на економическата криза. Когато мислим за определени технологии, не бива да забравяме е, бъдещето. Е. Ако инвестираме в е, е, въгледобива, да кажем, или в енергетика на основа въглища, е, какви ще бъдат разходите, когато говорим за инсталацията за улавяне и съхранение на CO2. Е, трябва да мислим също за е, стойността, за пътя, който трябва да се измине. И да включим всичко това към производствените разходи за енергията. Вчера стана дума за европейските е, мрежи. Трябва да се погрижим за това нашата е, енергийна мрежа да стане европейска мрежа. И по този начин ще намалим разходите за складиране, за съхранение на енергията и, и така ще повишим като цяло енергийната ефективност. А сега по въпроса за схемата за търговия с емисии. Ние имаме разполагаме с публикации и те говорят за това, че всъщност се вдига много шум за нищо. Хубаво би било съвсем конкретно да се извърши оценка на въздействието на тази е, система за търговия с емисии и да вземем решение на тази основа. Благодаря. А сега е, госпожа Хъбнар. Благодаря ви. Ние говорим за документа, в който са очертани общите линии, така основните линии за енергийната ефективност за целия Европейски съюз. Благодаря на госпожа Завела за този подробен документ, който предвижда гъвкавост. Гъвкавост в подхода ни, за да може енергийния микс да се доизработи в отделните страни без да забравяме обаче, важното за Европейския съюз е да се намалят емисиите на въглероден двуокис в е, световен мащаб. Е, хубаво е, че се взимат по внимание е, всички поводи за безпокойства до сега и това, че някой от нас смятат, че някои страни ще се превърнат в аутсайдери, ще бъдат изтикани в периферията е, спрямо техните енергийни проблеми. А именно, че се изхожда от принципа, че не трябва да се използват повече твърди горива и в частност въглища. Да се развиват е, нови технологии, е, слънчева енергия и други. Сега, енергията, която се произвежда от въглища и обновяемите източници ни дава възможност да развием енергийните си източници. Аз ви благодаря. Вчера говорихме за Кодекс 18. Нашия колега спомена какви са безпокойствата му, че ще се намалят цените на обновяемите източници чрез е, соларни пана. Например, е, пана внесени от Китай. Но тогава проблемите ще се изнесат в Китай. Е, защото всъщност там се прилагат същите производствени методи, както и тези, които се използват в Европейския съюз. А пък е важно да има производство на територията на Европейския съюз. Когато говорим за обновяеми източници, трябва да не забравяме, че трябва много да внимаваме и е, да не е, пренесем е, цената на друго място ако е, прибягваме до производители извън Европейския съюз, има е, проблеми, които възникнат, защото тази енергия трябва да се произвежда тук в Европа и да се е, запази производството в Европа, иначе няма да можем да се справим. Благодаря ви. Lepa. Spoštovani kolegi, ponavadi, ko obravnavamo dokumente komisije, rečemo, da je dokument dobra osnova. Потем па... В е, комисията се казва, че документът е добра основа и ние всъщност е, е, целите ни за 5 или 10 години се продължават за по-дълъг срок. Но мисля, че това, което трябва да направим е много внимателно да разгледаме всичко и особено когато се увеличават срокове, трябва да се направят допълнителни изчисления. Е, изчисления, при които няма да има международни дейности в областта на промените на климата. При това положение Европейския съюз не може да си позволи е, да действа сам е, в същия размер, в който би действал, ако ако и другите е, вървят в същата посока. Благодаря на комисията, благодаря и на това, което каза господин Рой. Ние трябва да бъдем технологично неутрални и е, не може да имаме само една единствена цел. Аз съм докладчик в е, комисията по околна среда и единствената цел се разглежда само за въглеродният двокис. Обаче трябва да а, е, имаме и други цели за равната зависимост. Мисля, че не ни е необходима по-малко Европа в областта на енергията, так му обратното повече е, Европа, но а, е, на пазара и особено за обновяемите източници а, трябва да има международно сътрудничество трябва да се ограничаваме във времето, защото някои технологии ще станат конкуренти на пазара само след няколко години, но ако не стане така, ние не можем да продължаваме да ги подкрепяме. Сега говорим за целите. Трябва да имаме предвид спецификите на малките енергийни системи. Има случаи, където тези системи са ограничени и тази цел е съвсем различна за големи системи, е, отколкото за малките системи. Съгласна съм с докладчика, която говори за взаимодейството между различните политики в областта на енергетиката, между различните държави члени. Важно е да се види и ролята на е, е, агенция ЕСРА – е, необходимо е по-добра интеграция на транспорта и на отоплението в тази пътна карта. А, а е, мисля, че до 2020 година е, енергетиката може да бъде включена в тази рамка. Благодаря ви. Grazie, Presidente. 30 segundos por cada uma de cinco ideias. Господин Корея де Кампус. Съвсем накратко, 30 секунди. Да, нещата са много интересни. Става дума за енергийна пътна карта до 2050 година. Ще благодаря и аз на колежката Цавела, която е включила и нови аспекти. Но също време има и твърде неизвестни величини още повече, че става дума за един много дълъг е, период. 30 е, години и повече от 30 години. Е, една голяма част от ядрените централи бяха предвидени да бъдат закрити. Сега се оказва, че все пак не могат да се закрият всичките в толкова кратки срокове, колкото бе предвидено, особено след аварията в Япония но а, нещата се променят динамично, да, така е. Шистов газ. Бихме могли да постигнем намаляване на цените. По-малко от 3 долара е цената на придобива на шистов газ в САЩ, но е, естествено има и други странични ефекти. Е, една голяма част е, от рафинериите в Европа обаче не са конкретно способни. Те произвеждат твърде скъпо и ако се ръководим единствено от разходите, трябва да ги закрием. Всичко това естествено ще се отрази на индустриалната политика на Европа каква промишленост желаем да е, имаме в Европа. Рафинериите са засегнати в едно единствено изречение в доклада. Струва ми се, че заслужават повече внимание. Що се отнася до потребителските аспекти, до аспектите свързани с единния пазар, естествено е, те са много важни, съгласен съм с докладчика. Не можем да намаляваме безкрайно много цените, ако това става за сметка на единия пазар. Но цените на енергията междувременно се превърнаха в нещо като форма на данъчно облагане. И в този смисъл нещо липсва. В този доклад економическият анализ е недостатъчно застъпен. Търсенето се, анализа, е, се анализира, но предлагането не е анализирано достатъчно. Благодаря, колегата Скинър. Е, мисля, че не съм поискал думата, но с удоволствие ще взема думата. А, да, това всъщност е така. Престарахте се, господин Жано, последен изказващ се. Благодаря, госпожо председател. Искам само да цитирам нещо. Барак Обама ще цитирам. 2009 е, година той каза, имаме избор. Можем да останем най-големия е, световен вносител на петрола и да си спращаме парите и богатствата в чужбина. Можем да станем първия световен износител на чиста енергия. Е, конкурентите, без да говорим е, за етните, е, работните места на бъдещето, изобщо можем да уловим тази възможно най-добра възможност за нашата ера. Така че нацията, която ще е, има световното лидерство в енергетиката, ще бъде световен лидер 21 век. Така че е, Европа може да танцува на два крака. От една страна амбициозни цели за обновяеми източници, винаги може нещо по-добре, или и индустрия на обновяемите източници, което за мен сега е позор. Можем да си задаваме въпроса да се връщаме ли към шистовия газ за улавянето на въглерода, други конвенционални е, производства на енергия, а от друга страна губим почва в нашата промишленост на обновяеми източници, е, които е, се конкурират от Китай. Не трябва да се чудим, е, че Китай плаща толкова много пари, защото ние сме заслепени за ядрените енергии. Днес ние зависим 488 милиарда от чужбина за нашата енергия, защото ние не искаме да разберем, че обновяемите източници, с които разполагаме, са хубави както за климата и за замърсяването, така и за нашите работни места. Още една цифра. 488 милиарда е, се харчат за да се внася. Ако погледнете е, средната себестойност на работно место е около 30 хиляди в Европейския съюз, това са 15 хиляди работни места, които ние загубваме, защото не действаме в областта на обновяемите източници източници и е, економията на енергия на нашия континент. Благодаря. Коласка Биск. Dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam, że nie byłam na głosowaniu, ale głosowałam w innej komisji. E, Благодаря, госпожо председател. За съжаление не можах да присъствам на гласуването, защото бях на заседанието на друга комисия. А, но на този въпрос, който обсъждаме сега, много е трудно да формулираме цел, която е отдалечена във времето с 30-40 години. Не можем да знаем какво ни предстои. За това особено важно в този доклад е, че той оставя възможности и предоставя място за различни видове нововъведения, за различни технологии. Европейският съюз иска да направи големи инвестиции за нововведения. От друга страна, бихме искали да подкрепим нашата промишленост и нашата научно-развойна дейност, нашите университети. Не бихме искали в сектора на енергетиката да има прекалено много нововведения. Шистовият газ, например, е технология, която те първо ще се развива и не можем още, да, още сега да кажем дали това е технология на бъдещето или не. Така че има въпроси, на които не можем да отговорим на този етап. И би трябвало да работим с повече от една възможности. Втората ми забележка, тази пътна карта би трябвало да бъде допълнена с пътни карти за всяка отделна държава членка, защото не смятам, че може да има универсален подход. Европейският съюз е много разнообразен. Между държавите членки има много разлики и вече имаше опит да се разработят планове за нисковъглеродна економика, които са адаптирани към ситуацията в различни държави членки. Комисията предложи партньорска оценка на пътната карта във връзка с енергетиката. Тя се намира, това предложение се намира в а, анекса. Но смятам, че редица полезни изводи трябва да намерят място в доклада. Смятам, че това също трябва да бъде взето под внимание. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Цавела, както и на докладчиците в Сянка и на всички изказали се. За нас е изключително важен този дебат. Важен е и докладът в е, първоначалната му версия. Енергийната пътна карта се отнася не точно до състоянието през 2050, а до пътя, който трябва да извървим до там, до 2050 година. Така че се е, обсъждат различни сценарии, различни възможности. Позицията и ситуацията в е, различните държави членки е много различна. Независимо от всичко, държавите членки все пак показаха така наречената опция на no regret на базата на тази е, рамка с различни сценарии. Ние естествено се нуждаем от всичко, което докладчикът е очертал и най-вече от е, единен пазар. Е, съществуват предложения на комисията във връзка с е, единния пазар с значението на инсталациите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид и различните възобновяеми енергийни източници. Следващата стъпка ще бъде предложение на комисията за пътя до 2030, какви трябва да бъдат е, целите, какво ще бъде необходимо, за да постигнем тези цели. Но днес говорим за пътната карта до 20, 2050. Е, Разбрахме, че ще има и организирано изслушване, в което комисията с удоволствие би участвала и там много активно. Благодаря ви благодаря ви. Сега ще дам за последни думи е, думата на докладчика, госпожа Цавела. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които направиха конструктивни предложения. Уважаеми колеги, позволете ми да ви напомня следното – Нашата задача е да подготвим доклад. По темата е, развитие на научно-изследователната, развойната дейност и енергийна ефективност, естествено, включително и в промишлеността когато говорим за енергийни, промишлени инвестиции или инвестиции в научните изследвания в Европа, ако ви прочета текста, който е представен на вашето внимание, тогава няма да ми е ясно, естествено, за какви инвестиции става дума и къде точно трябва да се инвестира. Ето това са трудните момента. Това са предизвикателствата. Това, което се опитах да направя е да формулирам един реалистичен текст за това как инвеститорът би трябвало да действа в Европа, ако желая да инвестира. И за това ще продължим да работим вече с помощта на внесените от вас изменения. Естествено, когато докладчикът подготвя първата версия, той е ограничен. По отношение на а, обема на доклада има, както знаете, един определен брой думички и повече не се допуска. Но при всички положения трябва да подготвим един реалистичен текст, който да дава отговор на конкретни въпроси. Какво точно европейският енергиен пазар желае да предприеме през следващите десетилетия. Вие говорихте за гъвкавост. Аз обаче не си поставих за цел да бъда гъвкава, а исках да бъда реалистична. Да бъда реалист. И още нещо а, във връзка с опазването на климата. Какво трябва да направим? Какво можем да направим? Ще ви помоля за нещо. Да а, покажете от тук нататък как точно си представяте преходния период до 2300 и до 2050 година. Това са именно преходните периоди по отношение на възобновяемите енергии. Ние не можем през този период, е, е, стремейки се да постигнем целите си за 2020, 2030 и 50 година, да пренебрегнем изцяло конвенционалните е, подземните ресурси. Не можем да се откажем изцяло от въглища. Да, добре, аз можех да приема един вариант за пълно преминаване към шистов газ. Но, естествено, не можем от вчера за, или от днес за вчера, така да се каже, да елиминираме изцяло всички петролни находища. Всичко това трябва естествено да се има предвид. Има разлика между економическото състояние на нещата и онова, което е свързано по-скоро с техническото разви... развитие и с а, а, образователното равнище в а, отделните държави членки. Естествено, а, когато казвам образователно, имам предвид най-вече съзнанието за околна среда, екологичното съзнание на хората. Всичко това трябва е, и предстои да се направи. Е, освен това, трябва да имаме предвид и различната скорост, с която държавите членки, общо 27 на брой за сега все още, е, ще осъществяват целите до 2050 година но ние вече сме си поставили тези цели, имаме определени задачи пред себе си и трябва да решим как точно ще ги постигнем. Важно е във всеки случай да мислим и за оцеляването на европейските граждани. В някои държави членки, естествено, хората могат да си позволят да плащат малко повече за енергия. В други обаче не. И това трябва да се има предвид. Така че е, Моята молба и призивът ми към всички, когато подготвяте някакви изменения и когато оценявате моя текст е да мислите за това, че трябва да сме реалисти. Първо, трябва да се ръководим от целите, които сме си поставили до 2020 и оттам нататък вече съвсем реалистично да представим и нашите виждания за един малко по-дълъг период от време. За, 200, е, за 2020 бяхме реалисти и надявам се, че ще бъдем и за 2050. Подготвяме изслушване на 18 декември, а Извинявайте, не декември, а септември, а, а на 19 септември 12 часа приключва и срока за внасяне на изменения. всъщност ще, на 12 юни ще има обмен с, сега сега е, говорим за общия бюджет на Европейския съюз за 2013 година. Е, веднага давам думата на доклада, докладчика. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Ако не проявявате интерес към бюджета, мисля, че ще допуснете грешка. Защото аз съм водил е, преговори с Комисията по бюджета и миналата година, и по-миналата година. Обаче мога да ви напомня, че положението никога не е било толкова трудно, колкото се очертава сега. You just wait one second. Може ли да изчакате една секунда само? Дами и господа, <clears throat> ако обичате, ако не възнамерявате да е, следите този въпрос, ако обичате, напуснете залата. Quietness for his speech за да може докладчика е, спокойно да си произнесе речта. Та, е, бих приканил колегите да проявят известно внимание е, на това къде сме. И, както вече казах, изключително трудната задача за търсене на излъз, на изход – Комисията в проекто бюджета, изготвен през април, предвижи е, все по-голяма криза в е, плюс 3 ангажиментите, дори само на ниво инфлацията и увеличение на плащанията, е, за да може да спази договорните си задължения от тази година и предходни година което означава, че първо е, ние сме длъжни да се сроточим върху конкурентоспособност, економически растеж и заетост. Е, имаше 4,1 увеличение, е, докато по другото имаше 17,8%. Всъщност в момента е, ние изобщо не отговаряме на е, тези изисквания. Отново напомням, ние не изпълняваме договорните си задължения. По FP7 трябваше да има 6,1% увеличение, а по конкурентоспособността и иновациите около 7% увеличение. Е, това беше по-низко е, от правното основание за FP7, е, както поне бяха предвидени. След Корепер е, както се каза в е, документа на е, Корепер, проекто бюджета спрямо позицията на съвета имам предвид предвижда по 1,8, вместо 4,8% 1,5% само. Вместо плюс 17,8 е, е, при плащанията, само 1,04, което означава, че е, поне според съвета ще можем да си е, позволим увеличение само половината от процента на инфлацията. Е, съкръщенията при плащанията по програма СИП – се предвижда да бъдат около 40% спрямо първоначалния проект на комисията докато съкръщенията при ангажиментите около 10% в изплащанията на финансовите инструменти около 23%. Това няма нищо общо е, с е, пакета за економически растеж и стабилност. И е, така че ние искаме да има по-голямо увеличение от, за, научна и развонна дейност, за да има е, насърчаване на старта на малки и средни предприятия. Обаче ни правят бюджет, по силата на който ние не можем да откликнем на тези искания сегашните финансови инструменти, ако се прилагат както се предвижда от съвета, ще доведат е, е, до все по-трудно финансиране на малките и средни предприятия, особено в условия на криза, когато те наистина се нуждаят. Съкръщенията в програмите и плащанията ще доведат до пълен провал на прилагането на програмата. Е, съобразно анализа на комисията, изплащанията, които се предлагат от а, е, е, съвета, ще се осъществят чак май 2013 година. В доклада Лавиер, е, по който, който ние като парламент приехме за основа при преговорите в триалога, ние всички гласувахме за е, строга защита на адекватно ниво на е, ресурсите за бюджета 2013 година, да действаме разумно, е, да няма изкуствени съкръщения особено за това да се вземат под внимание оценката на настоящите нужди, за да се постигат целите и ангажиментите на Европейския съюз, да се подкрепя економически растеж, конкурентоспособността и заетостта, особено за малки и средни предприятия и млади хора до 2013 година. Нито една от тези цели няма да бъде постигната е, с бюджета, който съветът е, има намерение да допусне аз мисля, че ние сме пред ясна альтернатива. Или се отказваме и тогава ще бъдем съотговорни за това, че изоставяме малките и средни предприятия и европейската конкурентоспособност да пропаднат, защото ще бъдат високи цените или да проведем битка, истинска битка с съвета по бюджета. Очевидно, това не зависи от докладчика или само от тази парламентарна комисия, по кой път да се тръгне, но аз не смятам, че е особено насърчаващо да се наблюдава, че толкова малко колеги е, прецениха, че е важно дори да проявят внимание към този въпрос, е, при положение, че той е включен в дневния ред. Аз мога и частна битка да проведя. Аз мога да се примиря с всичко. Аз мога да се примиря и е, с липсата на интерес, но чисто политически това също би ми било изгодно. Но все пак предпочитам колективни усилия, е, за да се опитаме да предотвратим евентуално изключително отрицателно отражение на това, което съвета иска от нас. Аз съм казал на докладчиците в сянка, аз казах какви изменения искам да се внесат в бюджета. Нямам никакво намерение да възстановявам цялото първоначално предложение на комисията – дори е, бих искал да... Бях съгласен да се откажа от някой от тях. Обаче искам да възстановя всички тези бюджетни линии, които е, са свързани с научно-развонна дейност и малки и средни предприятия. Това трябва да бъде крайният резултат, до който трябва да се придържа нашата парламентарна комисия. Това е, което исках да ви кажа. Сега, по работата за бюджета и подготовката мисля, че ще бъде трудно, защото всички ние ще трябва да гласуваме на 3 септември. Така че няма да има време през лятото е, да се срещнем с докладчиците в сянка. Е, депутатите е, трябва да изготвят е, предложения до 21 август. Предложения за изменения. Искам само да добавя една забележка във връзка с пилотните бюджети. Седем пилотни бюджети бяха предложени първоначално от членове на нашата комисия. Три от тях получиха главно А в оценката на комисията. Аз бих предложил в последствие нашата комисия да гласува за тези три предложения, които получиха е, положителна оценка от комисията. По останалите аз бих се отказал. Благодаря. Благодаря. Няма докладчици в сянка от е, социалистите. Заповядайте. Мисля, че господин Вили Кофър посочи много е, важни, обаче е, тежки тревоги. Аз споделям много от неговите тревоги, особено когато говорим за економически растеж и заетост, което не искахме да създадем. Аз всъщност и е, инвестициите трябва да растат. Дали ще има, не знам дали бюджетната комисия разбира колко е важно това, как е, трябва да има възможност за разходи в научно-развойна дейност. Така че бих приканил докладчика да продължи своите усилия, независимо от това, е, че няма е, внимание от тук комисия. Нека да направи всичко спешно, което е необходимо според мен, въпреки че тук няма депутати. Ние е, писахте доклада. Аз не знам дали членовете на бюджетната комисия ще проявят интерес. Има някакъв е, чувство на реализъм в тази комисия и те може би знаят, че от е, нашата част на парламента има необходимост за инвестиции. Дори и да се правят строги економии, е, всъщност трябва да се инвестира. Има предизвикателство пред парламента като институция. Ние трябва да оказваме натиск и всъщност да се върне това на масата. В началото беше отчаиващо, ние говорим за това как да правим економии, е, е, обаче е, ние трябва да не правим съкръщания в бюджета, а в администрацията. Трябва да инвестираме в бъдещето и в економическия растеж. Uh, Благодаря, господин Скинер. И сега аз ще взема думата като докладчик в сянка от Алде. Ние имаме няколко съвсем ясни приоритета по отношение на новия бюджет и на последната многодишна финансова рамка. Държавите членки, разбира се, са много внимателни по отношение на бюджета и това се отразява и на европейско ниво. Разбира се, че е доста провокативно да се орязват националните бюджети, а в същото време Европейския съюз да увеличава бюджета си. И може би няма свещени крави когато става въпрос за консолидиране на бюджета, но въпреки всичко трябва да режем на правилните места. И когато става въпрос за политическите приоритети, смятам, че научно-изследователската дейност и заетостта са в основата на растежа, към който се стремим. Така че аз съм съгласен за вашето предложение за увеличаване на бюджета на програмите СИП и за седмата рамкова програма, но не се стремим към изцяло тялостно увеличаване на бюджета. Ще се съсредоточим само върху тези две области. Интересно е как ще бъдат изразходвани средствата, обаче. Смятам, че трябва да даваме повече пари за проекти, които съществяват връзката между изследователската дейност и промишлеността и трябва да изразходваме бюджетът в посоки, които изравняват а, а, и преодоляват а, а, не преодоляват празноти. отдаваме значение на ориентирането към пазара и а, не, не знам дали господин Бютиков иска да каже нещо по този въпрос. Може би а, сега давам думата на господин Бютиков. Комисията не иска да се изкаже. Не мисля, че въпросът е важен. Ми добре. Добре. Все пак трябва да гласуваме. На 3 септември ще гласуваме. И крайния срок за представяне на измененията 21 август. Да. Да, както каза господин Петикофър, така благодаря ви. Е, отново, отново е, давам, преотстъпвам председателството на госпожа Анторио. Hello. Bene, Inizia, ringraziamo il ministro Stravos. Много се радваме да поздравим господин Ставрос Малас, министър на здравеопазването на Кипър. Той отговаря и за научно-развойната дейност и за това днес е наш гост ще стане въпрос за приоритетите на кипърското председателство. Благодарим ви много за вашето посещение. Сега имаме 45 минути на разположение, за да разговаряме с вас и да получим от вас информация за приоритетите на новото председателство. Ще имаме възможност и за да зададем преки въпроси към господин министър. Така че първо ще чуем 10-15 минутно представене от страна на министър. Сега заповядайте, господин министър. Благодаря, госпожо председател. Може би трябваше да имаме повече време, защото дискусията е много интересна. Това е научно-развойна дейност, както и да е. Госпожо председател, както казах, почитаеме членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е голяма чест да се явя пред комисията ИТРЕ днес и да ви запозная с програмата и приоритетите на Кипърското председателство на съвета на Европейския съюз в областта на научно-развойната дейност. Е, когато обсъждаме тези въпроси, е, винаги трябва в съзнанието ни да от изтеква декларацията от Лисабон 2001 година, когато ние обещахме на нашите граждани, е, че 2010 година Европейски съюз ще бъде най-динамичната економика в света е, и научно-развойната дейност беше в сърцевината на това обещание. 11 години по-късно е, ние сме изправени пред тежка економическа криза, която разтърсва основите на много общества по най-различни начини. И и новата стратегия 2020 продължава да смята, че научно-развойната дейност е основен стълб на нашата нова стратегия. За нас е, е от първостепенно значение е, да отправяме политически е, послания, които са, са при, които, които така, имат конкретни за европейските граждани. Ние трябва да инвестираме в научно-развойна дейност Кипър е, пое председателството на съвета в много чувствителни времена, е, които съвпадат с преговорите по е, новата рамка за научно-развойна дейност чак до 2020 година. Ние осъзнаваме каква задача стои пред нас и очакваме конструктивна дискусия както с съвета, така и най-вече очакваме близко сътрудничество с Европейския парламент. Е, както се очаква, е, Хоризонт 2020 е, е, разбира се, наш основен приоритет, но в допълнение на това, по време на нашето председателство, ние ще поставим ударението върху още три точки. Европейския институт за иновационни предприятия а, освен това европейска оценка, известен като Европа и е, ще се поставя ударението е, е, върху по Хоризонт 2020 законодателните предприятия ние искаме, за разлика от парламента, иска за пакетно разглеждане. Заедно с датското председателство ние искаме да се постигне е, съгласие по тези ключови програми, особено при генералния подход на съвета по е, рамката 2020. Е, в съгласие с съвета ние внесохме нови нови аспекти в първоначалното е, предложение, по-амбициозни цели, 20% за малки и средни предприятия, въвеждане на 7 е, предизвикателства в обществото за сигурността и също така приспособяване към хоризонтални цели, които могат да увеличат е, участието. Ние се радваме, че нашия докладчик споделя всички всички тревоги, които вече е, бяха изразени от съвета в рамковото предложение. Ние е, знаем, че парламента е положително предразположен към увеличение на бюджета, но в края на краищата окончателният резултат ще е, зависи от преговорите по, по многогодишната финансова рамка. Сега ние искаме да има разпространение на тези специфични програми и нашето председателство ще се съсредоточи върху двата регламента, които ще изискват по-активно участие. Упростяването е най-важното от е, този регламент. Това а, е, искане е, се налага от еволюцията през годините и аз се радвам, че не само различните партньори, но и Европейския парламент отрази това в доклад на госпожа Кавайо. Основният приоритет на подобни е, упростявания са намаляване на административното бреме за участниците, намаление на времето за отпускане на средствата и минимизирането на финансовите грешки. Едновременно с това се търси деликатния баланс между доверие и контрол. И за да постигнем тези цели, комисията е, предложи цел пакет за упростяване, който в момента подробно се проверява и се обсъжда от законодателните органи и партньорите и докладчика господин Хедлер напослед... наскоро предложи своя от доклад за правилата на участие. И е, тези препоръки трябва да бъдат разгледани най-внимателно. Дискусията е много сложна, но трябва да бъде продължена, като се взима под внимание е, е близката връзка е, между е, правилата за участие и преразгледаната финансови регламенти. Кипърското председателство разбира значението на е, упростени и гъвкави правила за участие, е, за да има успех на програмата Хоризонт 2020, като се улесни участието е, на всички единици, за да има достатъчно добро отражение върху европейската економика. Ние искаме да имаме интензивни дискусии е, в съвета през юли и септември, за да се постигне един общ подход е, на съвета през октомври по конкурентоспособността. Е, следващата седмица има неформална среща с министри и ще обсъждаме въпроса и ще се търсят модели за е, научна дейност, за да се улесни процеса и евентуално да се прокара път към споразумение с съвета през октомври. Сега, ако трябва да се върна към специфичните програми, е, това всъщност е рамката за чадъра, защото определени дейности ще се финансират до 2020, е, както и е, специфичните аспекти на прилагането на отделните дейности. Тук виждаме е, колко е, са интересни предложенията на вашия докладчик госпожа Кавайо. Ще чуем и мнението на вашата комисия през септември, защото това е много важно при преговорите по Хоризонт 2020. Целта на кипърското председателство е, е да се е, постигне един е, безпристрастен подход на съвета по конкурентоспособността през декември. И не на последно място програмата Евратум за финансиране на научна дейност. Ние знаем, че въпросът е чувствителен. Е, за да се е, преориентира програмата, за да има по-голяма ядрена безопасност във връзка с е, програмата ИТРЕ и обсъжданията с Международния валутен фонд. Ние сме предпазливо оптимистично настроени, и през е, декември на съвета за конкуренцията ще искаме да има безпристрастен подход. Ние обръщаме специално внимание на позицията на Европейския парламент. Очакваме и мнението на вашата комисия през есента. Е, вторият ни приоритет е Европейския институт за иновации и технологии и IT. Той е, всъщност е беше предложен като съставна част от Хоризонт 2020 за следващия програмен период и е, се смята, че той ще допринесе за устойчив економически растеж и конкурентоспособност, особено когато се четае трите аспекта на познанието, като се обърне специално внимание на обучението. Е, и първата ни оценка показва подкрепа за ключовото понятие интегрирано познание, е, като, където има чудесна научна дейност, образование и научно-приложна дейност. Е, освен това, констатациите установиха, че има потенциал за бъдещо развитие на този институт. Е, господин Ламберт и госпожа Диес е, посочиха, както и съвета, необходимостта от разглеждане на някои разпоредби в подробности. Модела за управление, избора на ЮХИК с синергията в е, Хоризонт 2020, дискусиите по ЮХИК са близко свързани с дискусиите с международни, е, по, по многогодишната финансова рамка. Разбира се, че ние ще имаме предвид тази зависимост, е, особено когато обсъждаме е, разширението на Newtix. Искаме да има безпристрастен общ подход е, по време на кипърското председателство. Ние се опитваме е, през октомври да работим по регулацията за института и неговия дневен ред за иновации през декември по време на конференцията на съвета, който ще се проведе в Кипър на 8-9 ноември. И освен това, ние искаме да се осъществи областта за научни изследвания в Европейския съюз. 95% от е, финансирането всъщност идва от държавите членки. Сега, когато говорим е, за по-активно интер... Е, сътрудничеството между нациите, мисля, че равенството на половете, движението на научното познание ще допринесат за постигането на целите. Нашето председателство е, отдава голямо значение на тази грандиозна идея за европейска всеки област на научни изследвания, ние е, ще е, работим по тези въпроси на среща на съвета. Разширението на Европейския съюз не само създава възможности, но и едно предизвикателство е, пред постигането на ИРА аз имам предвид е, безпокойствата, изразени от някои държави членки от географските различия при прилагането на програмата. Дискусията по ИРА е, ще продължи с е, съобщението на комисията другата седмица. Ние очакваме обмен на възгледи с министрите на съвета по конкурентоспособността през октомври. А освен това ще има и конференция ЕРА в Кипър на 14 ноември. И заключенията на съвета ще се приемат на среща на съвета през декември. Четвъртото ни последен приоритет е насърчаването на международното сътрудничество е, и е, най-вече ще поставим ударението на е, евро-средиземноморския регион. Искаме да имаме стратегическо сътрудничество в науките и развойната дейност с трети страни за да се постигнат целите на програмата 2020. Нашето председателство е убедено, че международното сътрудничество трябва да бъде насочено към всички мерки на ера и всички инструменти в Хоризонт 2020. И ние очакваме комуникето на комисията през есента и то ще бъде обсъждано в съвета през декември. И неформалната среща е, на 20 юли ще се обсъждат въпросите на международното сътрудничество в научно-развойната дейност, като има специално внимание на сътрудничеството между Европейски съюз и Средиземноморието. Е, всъщност за средиземноморските страни това е чудесна възможност за развитие на техните активи е, в полза на економиката и на народа. Мисля, че е, времената са трудни, политическа нестабилност в Европа и в Средиземноморието и трябва съвместната политика в областта на научно-развойната дейност ще допринесат за стабилизирането на наши партньори в Средиземноморието и ще допринесат за економически растеж и политическото им съзряване възоснова на декларацията от Кайро от 2007 година и заключенията на Евромет по научно-развойната дейност от Барселона през април тази година. Ние е, създаваме на е, регионални програми в научно-развойната дейност. Това е ключов е, инструмент и се надяваме това да се включи в инициативата 2008 година и ще обсъдим въпроса на неформалния съвет по конкурентоспособността следващата седмица. В заключение, ние всички знаем, че е, това е преход от седмата рамкова програма към Хоризонт 2020. Това ще бъде услуга и за научните работници, и за економиката, и за да го постигнем, трябва да постигнем споразумение колкото се може по-бързо съвета и парламента трябва да намерят обща основа, колкото се може по-бързо през следващите месеци, за да се улесни пътя към споразумение до година. И след като говорих с някой от вас, съм убеден, че Европейския парламент споделя тези цели. Очаквам да работим конструктивно и искам в заключение да кажа нещо много предпазливо. Предизвикателството пред нас не е просто да убедим европейските граждани, че като говорим имам, е, си вярваме, е, но че действително ние се стремим към економически растеж. Е, е, мисля, че интеграцията не става само по един път е, трябва да има съревнование между най-добрите практики, така че е, всеки един от нас трябва да се съсредоточи върху европейската интеграция и да е сигурен, че във времена на трудности, пред които сме изпратени, по този път ние е, трябва никога да не забравяме този принцип. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. Много благодаря за вашето представене. Сега давам думата на колегите за техните изказвания. Първо, господин Фарея де Кампуш. Благодаря, господин министр. Господин Малус. Много се радваме за вашите ясни изложения. Благодарим ви за ясното представяне на вашите приоритети. Вие залагате на едно своевременно одобрение на програмата Хоризонти 2020, което спада и в правомощите на нашата комисия. И ако и двете страни а, са на едно и също мнение, работата ще върви в положителна посока. Имам три забележки. В тази комисия някои колеги изразиха опасения спрямо програмата за ЕИТ. Програмата смятаме, че някои от амбициозните цели все още не бяха постигнати. От друга страна, комисията увеличи средствата за реализиране на тази програма и се опита да аргументира това решение. Вие споменахте тази програма като част от вашите приоритети. Не споделяте ли опасенията на нашите колеги в тази връзка? А, втори въпрос. Какви биха били предложенията на кипърското председателство за да се улесни достъпът на малки и средни предприятия до средства за научно-развойна дейност в рамките на програмата Хоризонт 2020. Знаете, че този въпрос все още не е изцяло изяснен и че има едно а, прекалено разпиляване на средствата. От една страна става въпрос за запазване на авторските права, от друга страна за а, проекти, които са в полза на а, промишлеността, но не е ясна ролята на малките и средните предприятия. Как ще бъде решен въпросът с използването на общностни средства в областта на науката и развойната дейност? Онези държави, които имат модерна инфраструктура, могат да използват тези средства, но в Комитета на регионите и в други комисии на парламента имаше критични гласове, защото някои а, институции се чувстваха изключени от а, разпределенето на средства. Много е важно сътрудничеството в научната област с източните държави. Бих се радвал да чуя мнението ви по този въпрос. Благодаря, господин Роде. Благодаря. Аз всъщност нямам въпрос, просто искам да благодаря на господин министър за най-компетентното, най-ясно изказване от а, страна на кипърското председателство. Искам да ви благодаря още веднъж и да ви пожелая успех по време на вашето председателство. Радвам се на сътрудничеството с вас. Благодаря. Господин вице-президент Род. Fru ordförande, eh, herr minister, jag ska också е, Инстем. Господин Йохансон. Благодаря, господин... Е, благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към благодарностите на преждеговорившите за ясното представяне и за сътрудничеството и нашата роля в рамките на Хоризонт 2020. Аз участвах от а, името на Алде в дискусията и искам да направя няколко забележки в тази връзка. А, първо, сътрудничеството ни в областта на а, изследователската дейност и а, в а, Средиземноморието. А, имахме конференция в а, Белинцона и аз представих Европейския парламент. Шведските граждани избраха мен като представител. А, важно е да работим на широка основа. А, ние работихме добре и с а, други държави от а, а, Балтийския регион. А, това бяха държави, които са сравнително нови членове на Европейския съюз, но смятам, че е важно да си сътрудничим, да разширим кръга на държавите, с които си сътрудничим, че по този начин ще се увеличи обема на знания и ноу-хау, което можем да обменим. Радвам се да засилим сътрудничеството си с държавите от Средиземноморието. По отношение на Хоризонт 2020 година. Вие споменахте правилата за участие. Имам следния коментар. Разбира се, че трябва да се вземе под внимание, че вие ще имате приоритети и ще обърнете на тях специално внимание по време на вашето председателство. За моята политическа група е, е важно да се внесат някои изменения. Е, ние сме внесли нашите предложения. Е, важно е да започнем с правилата на участие и важно да си даваме сметка какъв ще бъде ефектът от това. Понякога трябва да се направи опит с модел, но решение за да се види как това ще работи на практика. Ще поканим представители на индустрията, на научната общност, които ще се изкажат. Трябва обаче да опростим правилата и е важно те да бъдат ясни. Надявам се, че ще постигнем напредък и по въпроса за правилата за участие в подобни дискусии. А, също така са важни бюджетните въпроси във връзка с Хоризонт 2020. Вие споменахте, че можем да очакваме предизвикателства пред а, научната дейност и вече видяхме, че в настоящата економическа ситуация е трудно и сме принудени да поставим ясни приоритети. Искам да ви попитам какви инициативи, какви дискусии искате да водите по време на вашето председателство, за да постигнем мнозинство в съвета и да получим възможност да преразпределяме средства в случай, че това се наложи. и как това ще бъде отразено в финансовата перспектива. По отношение на Института за иновации и технологии. Първоначално леко се притеснявах от увеличението в бюджета, но след това си дадох сметка, че а, това ще бъде подкрепа за индустрията, а, ще имат а, центровете, тези центрове, а, 6 на брой, а, КИК, които са на хоризонтално ниво и бих се радвал да чуя вашето мнение за тези центрове. И също така искам да ви попитам как, какво е вашето отношение към последващото наблюдение, което трябва да обсъществим. Господин Теория. Джи Георгио. Аз също ще поздравя много сърдечно министър Малас е, и му благодаря за това участие в нашето заседание и за много конкретното и всеобхватно изложение по въпроси, свързани с ресора на нашата комисия. Надявам се, че по време на кипърското председателство вие ще положите максимални усилия, така че след 6 месеца да стане ясно, че Кипър се е справил чудесно с е, задачите си като председател на Европейския съвет. Хоризонт 2020 е, 80 милиарда са предвидени, но те ще се разпределят е, за целият този период от 6 години. Ще се инвестират в е, различни сфери, да кажем, е, сигурност на доставките, на снабдяването, на безопасността на храните, като разделите обаче всичко това на държавите членки, е, няма да се получи чак толкова голяма сума. Смятате ли, че бихме могли да постигнем повече по отношение на средствата? И най-вече как можем, е, дори да не постигнем повече, да ги използваме колкото е възможно по-рационално. Националните изследвания е, и научно те изследвания на европейско равнище са изключително важни, за да се постигнат е, целите на Хоризонт 2020. През 2014 е, година започва всъщност програмата в пълния истинския смисъл на думата. Но до 2013 ние няма да можем да се ползваме от средствата. Как точно бихте отговорили на едно такова предизвикателство? Естествено, всеки гледа на собствените си задачи от е, своята гледна точка, от гледна точка на своите интереси. Какво според вас е, ще оставите в крайна сметка в края на кипърското председателство е, на останалите, които ще ви наследят? Господин Бютикофер. Благодаря. И аз поисках думата. Господин министър, имам само два въпроса към вас. Вие говорите за надеждата ви е, за плавен преход, поне така се изразихте, от FP7 към Хоризонт 2020. Бих искал да ви попитам, как мислите, че може да се осъществи този плавен преход и как да бъде той ефективен? при положение, че съвета от ни отказва необходимите средства, дори за да изпълним договорните си задължения, които сме натрупали по FP7. В момента положението е точно това. И вие вероятно знаете. Надявам се да чуя много интересен отговор. Вторият ми въпрос е, мога да приема вашата гледна точка във връзка с участието на малките и средни предприятия в Хоризонт 2020. И аз е, искам да повторя това, което каза моя колега от Португалия – е, много време продължи дискусията по е, специфичните нива на финансиране на е, малки предприятия, които 0, 10, 15, 20 които имат специален белег. Колко ще бъде участието? Колко си представяте това участие по програма 2020? Искате ли е, да отпуснете реално финансиране на инструментите за малки и средни предприятия? Bene, allora se nessun altro chiede la parola. При положение, че никой друг не иска да вземе думата, давам думата на господин министъра да отговори на зададените въпроси. Заповядайте, господин министър. Благодаря за... I think we've touched upon most issues. Now, EIT. Благодаря на тези най-разнообразни въпроси, които зададохте. Когато обсъждаме и IT или всяка политика за публично-частно партньорство, винаги има широка картина и по-тясна картина. Коя е широката картина? В е, Европейския съюз е, не сме достатъчно добри, е, особено научните изследвания, които са в сътрудничество с частния сектор. Една от слабостите на академичните среди в Европа е да получат така нареченото корпоративно финансиране, така както става в Съединените щати. Нашите американски партньори се спазват много по-добре, така че тези е, технологични инициативи от рамковата програма 7 така, са така наречените инкубатори. Инкубатори. Е, това е, е действително основа за сътрудничество, е, така че е, е, това ще бъде принципа, кой, който ние ще се придържаме, е, когато разработваме програми, е, които дават предимство на публично-частното партньорство. Сега по-тясната картина. Е, около, е, имаме е, инвестиции. Е, е, е, сега, е, сега вървим към много по-амбициозни цели. И е, сега, е, дали ще има такива програми, EIT, и EIT е, е, ще зависи от многогодишната финансова рамка, трябва да бъде прагматични Мисля, че ако действително участието на промишления сектор е стигнало до 75% от обещанието, първите резултати от образованието са на лице, но според мен ние трябва да работим по-добре и по-отблизо да наблюдаваме е, дневния ни ред за стратегията. Това е много важно за този институт, защото е, това стана допълнителна възможност, за да можем да запазим целите в Хоризонт 2020. Значи имаме AET, е публично-частно партньорство в образованието. Това е единия стълб на политиката, но едновременно с това е инициатива за съвместени технологии, за да има допълнителни стратегически инвестиции в е, така отраслите, които са в сърцевината. AET е трябва да играе стратегическа роля, но трябва да има увеличение на бюджет. Достъп ако правилно съм ви разбрал, достъп на малки средни страни, за страни говорим. Това е, е ключов е, въпрос. И действително този въпрос се разпростира е, е, върху рамката за научно-разводна дейност в Европейския съюз. Е, Европейския съюз води дискусията от 2004 година. След разширението на Европейския съюз, е, дискусията нараства дали ангажиментите на новите страни е, са точно толкова успешни, колкото би трябвало да бъдат. Аз мисля, че каквото и да решим, каквото и да решим, тези решения ще се основават на разширение на участието и по-скоро на отличните резултати. Така че тази рамкова програма трябва да бъде възможност, предизвикателство, т.е. ние трябва да направим структурни промени в начина по който е, се води бизнеса в точно развойната дейност, за да се разшири участието. Обаче има опасност когато обсъждаме разширението на участието, можем да се отклоним от предизвикателствата и по-скоро да водим така по дискусия върху това какво е най-уместно в момента. Кохезионната политика. Кохезионната политика е инструмент за всички малки и средни страни, които нямат капацитет за достатъчно стабилна инфраструктура. Ние искаме да свържем структурните фондове по много по-динамичен начин, по по-концентриран начин. Е, комисията наблюдава какво става страните в регионалната политика, за да се изгради капацитет е, и е, отличните резултати, които са им необходими, за да могат да участват в тези програми, които са важни. Сега отново подчертавам на думата предизвикателство. В речта ми тази сутрин и днес искам да се спра точно на това. Сътрудничеството в източното средиземноморие е, е, въпросът е политически, но и от економическо значение за Европейски съюз. Ние не бива да забравяме, е, че ние сме съседни страни с огромни економически възможности – това са възможности и за сътрудничество, особено в областта на енергетиката. Имам предвид разнообразяването и на енергийните източници. Е, това е район, където е, се наблюдавало изключително успешно двустранно сътрудничество между е, страните от Северна Африка и страните от Северното Средиземноморие. Така че този ангажимент ние наричаме неутрална политика. Неутрална политика. Това са области, които са особено чувствителни и е, те преминаха през много бури, така че е, при научното сътрудничество мисля, че двустранната изгода е ясна. Благодаря, господин Роде, за вашите любезни коментари. Господин Йохенсен, за Евромет, аз мисля, че вече ви отговорих. Е, правилата на участие, най... да, е, правилата на участие. Аз наблюдавам дискусията от 12 години и сега сме стигнали е, до момент, в който трябва да вземем категорични решения. По правилата за участие има един-два въпроси. Предполагам, че сте запознати с тях. Трябва да ви кажа, е, че е, през последните 12 години в Европейския съюз се водят експерименти, особено по правилата за участие. И е, идва време в това, което е, трябва да се спрем на основния принцип. Основния принцип, по който взимаме решение. И се надявам да стигнем заключение. Но все пак трябва да има и разумни принципи. Има предвид от гледна точка на бенефициентите. А, е, ние е, по рамковите програми 6 и 7 се опитахме да го направим. Виждаме, че се развиха различни модели, но ние трябва да бъдем внимателни и е, може би мога да кажа едно лично мнение тук. Можем да се върнем назад към рамкова програма 5, когато нещата бяха по-простички и живота беше по-простичък. Обаче ги е, изоставихме към миналото. Сега за финансовата рамка. Е, да, аз не е моя работа, не е моя работа да обсъждам колко струва Хоризонт 2020. Аз е, за първ път е, отбелязвам, че парламента е склонен да призовава към увеличение на бюджета е, това е разлика, защото в миналото не беше така. Приветствам това с цялото ми уважение. Но трябва да видим какъв ще бъде широкия пакет и колко в края на краища ще можем да е, заделим за Хоризонт 2020. Но в речта си аз казах, че ние сме си поставили много амбициозни цели в стратегията 2020 и казах, че трябва да е, придаваме значение на това, което казваме и на това, което обещаваме на европейските граждани. Така че трябва да наблюдаваме е, този общ принцип и по този начин ще стигнем до много по-мъдри заключения е, за многогодишната финансова рамка и средствата, които се отпускат за Хоризонт 2020. По въпроса за AIT, е, е казах лично мнение, но Както казах, има голяма картина и малка картина, бюджета и нещата по средата. Така че аз предполагам, не съм сигурен, но се надявам да стигнем до някакво междинно решение и това ще ни улесни. Да. Аз е, аз мисля, че отговорих на въпроса ви е, в отговора за бюджета и е, за кипърското председателство ние ще направим възможно най-доброто, за да оставим нашия отпечатък. Обаче не мога да ви кажа какъв ще бъде нашия отпечатък. А, а, а, трябва да се търсят регионални решения, защото ние сега бягаме срещу часовника. Това, което искаме да постигнем е нещо конкретно, възоснова на е, е, нещо конкретно по правилата за участие. Въпросът е ключов. Искаме е, да имаме много по-приспособим подход, защото дискусията в момента малко ври и кипи и искаме да се избегне Европа на две скорости. Това ще бъде най-голямото ни предизвикателство, защото политическия натиск расте. Господин Кофа, вие направихте много важно въпрос, много важен въпрос за плавния преход – ако съвета спре финансирането по проектите за миналата година, аз много добре знам това. През, на последния съвет в Дания по конкурентоспособността, аз мисля, че ние изпращаме възможно най-отрицателното послание, което човек може да изпрати ако не отпуснем парите за тези проекти. Аз разбирам какво казвате. Ако сме в бизнеса, трябва да поставим точни думи върху амбициите си и те да станат факт. Знам, че в някои страни има трудности и се надявам, Е, затрудненията да са краткосрочни, е, тези затруднения в някои страни да бъдат времени за участието на малките и средни предприятия. Е, играта в, в момента се нарича 20%. Как ще ги постигнете? В миналото ние водихме експерименти, и е, така навлязохме в нещо, което бих нарекал гимнастика на цифрите. Е, е, стъкмистика. Ние си е, говорихме за 50%, това беше целта е, в е, рамковата програма 7. И затова казвам, че пак правим гимнастика, защото политически говорим за 50%, но когато го претворяваме в дела, тогава горим цифрите гоним цифрите и пригаждам програмите към цифрите. Така че колкото повече програми имаме и насърчаваме малки и средни предприятия да насърчават, за да постигнем обещаните проценти, е, по-късно в програмите е, мисля, мисля, че няма нужда да, убеждавам, да ви убеждавам, е, че малките средни предприятия са локомотивите е, на европейската економика и ние трябва да ги подкрепяме е, както ги подкрепят Съединените щати. В противен случай никога малките средни предприятия няма да бъдат част от економическия растеж, защото те трябва да преживеят криза. Искам да кажа нещо важно – аз споменах за съвместните технологични инициативи с AIT. Е, именно върху това е, трябва да се съсредоточи. Това са стълбове. Това са стълбове, това са инструменти, е, те носят до по-голяма добавена стойност. Не просто защото сътрудничат с по-големи компании и са в двустранно сътрудничество, а защото а, е, те, те са е, те са, те, те са прехода от научната дейност към пазара. Те осъществяват връзката с пазара, така че е, предполагам, че знаете колко е дълъг пътя от научната дейност до пазара. Има един пропъск, има пропаст и е, тук трябва да е, има да се запълни тази долина на смъртта. Благодаря ви за въпросите. Благодаря, господин министр. Мисля, че всички ние високо ценим тази възможност да обсъждаме с вас. Благодарим ви за отговорите на въпросите на нашите колеги и от името на нашата комисия. Още веднъж сърдечно ви благодарим и ви пожелаваме успех. Скъпи колеги, в 3 часа след ще продължим нашето заседание.